вторник. А сега една много кратко представяне на доклада Киеро бъдещето на обща авиация и авиацията. Благодаря. До сега общата авиация, бизнес авиацията не е разглеждана на европейско ниво. Е, този доклад за първ път поставя въпроса пред парламента и пред комисията, защото дейността в тази област става все по-голяма и все по-важна. Бизнес авиацията а, а, нараства, все повече малки предприятия се занимават с това, между 30 и 50 000 моторни въздухоплавателни средства се използват Милиони евро се инвестират, много нови работни места се създават, а в авиацията с общо предназначение в следващите 10 години ще има до 50 хиляди въздухоплавателни средства и сектора нараства много по-бързо от всички други сектори на авиацията. Тези е, видове транспорт носят със себе си економически ползи, много повече гъвкавост в е, транспорта, е, в контрола на въздухоплаването също се развива, е, спортна авиация. Развиват се и други умения на работещите в сектора. В момента в Европа по принцип авиацията се развива добре. Тя заема около 60% от транспортния пазар. И смятам, че Европейската комисия трябва да обърне внимание на проблемите на тази индустрия. Първо, необходимо е да има достатъчно информация, статистическа информация, за да могат управляващите в сектора да предприемат адекватни решения. Второ, трябва да се уважава принципа на пропорционалност в европейското законодателство, защото а, не е ясно дали всички разпоредби за търговската авиация са достатъчно добри за тези по-малки предприятия, които се занимават с бизнес авиация. Въпросът е да създадат подходящи стандарти и разбира се да не се компрометира безопасността. Трето, правилата за навигация, приети от Европейската асоциация, не позволяват достатъчно упростяване на разпоредбите за сигурност, което понякога е необходимо за авиацията с общо предназначение бизнес авиацията. Четвърто, капацитета на летищата, особено регионалните и по-малки летища – те трябва да предоставят достатъчно достъп, достатъчно много слотове за съответните въздухоплавателни превозни средства. И смятаме, че тази индустрия ще осигури по-добри връзки между европейските а, градове. Програмата Сезар също за нея трябва да се мисли да да обхваща тя и по-малките е, въздухоплавателни средства. Емисиите от въглероден двуокис. Естествено, малките самолети имат по-малко емисии. Това трябва да се отчита и да се включи и в инициативата Сезари и Чисто небе. Смятаме също така, че трябва да има стимули за използване на по-чисти горива. Този доклад представя една добра рамка за бъдещото законодателство в сектора, отразява постиженията на комисията в това отношение и се надявам, че утре в гласуването ще се отчете мнението на мнозинството. Госпожо комисар, комисията приветства този доклад и благодаря на докладчика и комисията за отлично свършената работа. 2008 година, януари, комисията за първи път публикува съобщение е, за авиацията с общо предназначение, което бе последвано от април 2008 година позитивно становище от съвета, а сега вече в парламента се дискутира. Авиацията с общо предназначение е изключително важно, защото по този начин се допринася за общо брутния продукт, а освен това има и много сериозни инвестиции в сектора и в производство, промишлеността. Обикновено става въпрос за малки и средни летателни апарати, самолети и регулациите и регламента трябва да бъдат адаптирани, разбира се, без да се прави компромис с е, принципите на сигурността. И мисля, че е, това е ясно засегнато в дела за пропорционалност. Е, нашите усилия трябва да бъдат насочени към общите стандарти за сигурност, интегриране на нетърговската система в общата система за Европа и, разбира се, намаляване на отрицателното въздействие върху околната среда. Комисията ще представи редица предложения за редица правила по отношение на сигурността на авиацията с общо предназначение, както се посочва в доклада те не само ще предоставят мерки за сигурност, но те ще бъдат пропорционални и няма да отежняват излишно а, разработките. Разбира се, много ясно е становището на комисията, че авиацията трябва да бъде използвана а, от Европа и по най-ефективен начин. А, а, разбира се, Европейската агенция за авиационна безопасност, както и новото поколение е, Европейска система за ръководство на въздушното движение са приоритети и това е нещо, което ще се разглежда с е, приоритетно внимание. Е, много важно, разбира се, е и третия компонент въздействието върху околната среда. И тук отново пропорционалността ще бъде много важен принцип, който трябва да бъде следван. Комисията, разбира се, очаква парламента да подкрепи доклада. Комисията, разбира се, ще ви информира за нашата, нашия напредък по тази тема по-нататък. Благодаря. Благодаря ви много, госпожо Рединко. Утре ще гласуваме този доклад, а сега набързо доклада на госпожа Заборска относно преодоляването на дискриминацията на основата на пола и солидарност. Господин председател, дами и господа, още в бих искал да благодаря на